Uh, apologies for the late start, colleagues. Колеги, моля да ме извините за това, че закъсняхме с подновяването на следобедното ни заседание или по-скоро следобедната част. Имаме само една точка. Това е споразумението между Европейския съюз и Канада за предаването и обработването на данните на пътниците, регистрационните данни на пътниците. Ще разглеждаме тази тема в светлината на скорошното решение на Съда на Европейския съюз. По молба на парламента съдът се произнесе в съответствие с член 218 11 алинея на договор и сега ще дадем думата на господин Мур от правната служба. След това ще могат да се изкажат и да зададат въпроси депутатите, които желаят да направят това. И така, господин Мур, заповядайте. Много благодаря, господин председател. Както знаете, Европейският парламент реши на 24 ноември 2014 година, преди 3 години, да помоли Съда на Европейския съюз да се произнесе по два въпроса. Първо, за съвместимостта на споразумението с Канада за предаването на регистрационните данни на пътниците. Имаше въпрос за съответствието на това споразумение с хартата за основните права, а именно правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни. Вторият въпрос беше за правното основание. Съветът предложи правното основание да е са член 82 и 87 на договора за функциониране на Европейския съюз, а именно е, сътрудничество между съдебните полицейски органи. Въпросът на парламента беше дали член 16 на договора не е подходящият тук в този случай член за правно основание. Така това беше през ноември 2014. Сега на 26 юли тази година Съдът излезе с окончателното си становище по този въпрос и получихме отговор от съда. Искам да кажа, че за пръв път съдът постановява във връзка с съвместимост на международно споразумение с Хартата за основните права. Отговорът на съда е много подробен и ще дам кратко обобщение, но същината е следната. По въпроса за правното основание, съдът заявява, че първоначалното правно основание, предложено от съвета, не е правилно. Членове 82 и 87 не следва да бъдат правно основание, вместо това трябва да бъдат членове 16 и 87 правното основание. Второ, съдът заявява, че международното споразумение не отговаря изцяло на хартата за основните права, поне не и в сегашния си вид. Очевидно е, че някои части на споразумението отговарят на хартата, но има значителна част от споразумението, която не отговаря на хартата. Искам да спра по-подробно на тези два аспекта. По правното основание, както вече казах, Правното основание беше съдебно сътрудничество по наказателно-правни дела и полицейско сътрудничество, член 82-87. Съдът посочи, че член 82 за сътрудничество между съдебните органи тук не се прилага и този член следва да бъде заличен от правното основание, обаче съдът се съгласи с съвета, че член 87 за сътрудничеството между полицейските органи е правно основание, но допълнително съдът посочи, че член 16 на договора за защита на данните също така е правно основание, защото една от целите е да се защитят данните и всъщност самото съдържание споразумението които до голяма степен се отнася до защита на данните. Така че самият характер на споразумението обхваща и двата аспекта, но създава въпроса кой от двата члена има повече тежест. Съдът стига до извода, че двата аспекта са неразривно свързани и съдът не може да ги разграничи. Така че и двете разпоредби на член 16 и член 87 следва да служат за правно основание. Така че имаме тук двойно правно основание. Нещо, което като цяло е изключение, защото според съдебната практика трябва да има единствено правно основание, но в някои изключителни случаи може да има и двойно правно основание, но както обясни съда, процедурата за приемане на законодателните актове и правните актове също трябва да отговаря на съответните разпоредви. И тук имаме глава 5 и също така протокола за Ирландия, Обединеното кралство и Дания. Така че стоеше и този проблем, но в своето становище съдът подчерта, че в конкретния случай това не е проблем, защото Споразумението не се отнася изобщо до Дания, предвид ситуацията в Дания. И що се отнася до Обединеното кралство и Ирландия, то те се присъединиха към това споразумение, така че те ще участват в изпълнението на това споразумение. Така че съдът каза, че в този случай е възможно заедно да бъдат използвани и член 16 и член 87. Така че тук имаме двойно правно основание. Сега по другия въпрос за хартата и съответствието на споразумението с нея. Както вече казах, за първ път съдът разглежда в окончателно становище подобна проблематика. Съдът потвърждава, че да, хартата се прилага в случай на сключване на международни споразумения от страна на Европейския съюз. Така че хартата не е само вътрешно законодателство, само на Европейския съюз, Хартата се отнася до всички актове на Съюза, включително и международните споразумения, така че наистина е абсолютно правомерно да се задава въпроса дали международното споразумение, изключено от Европейския съюз, отговаря на Хартата за основни права. Интересното е също така е как съдът анализира приложимостта на хартата, защото съдът прилага същия метод по това отношение, както и при оценка на законодателството на Европейския съюз. Тоест няма някакъв отделен метод, приложим към международните споразумения. Всички актове на Съюза се съпоставят с хартера, с хартата, извинете, и това наистина е много полезно като едно принципно изявление от страна на съда, защото става дума за съдържанието на конкретното споразумение. Така че говори за метода на прилагане и знам, че тази комисия и преди подробно анализирала предишни решения на съда по конкретни дела. Тогава, както знаете, ставаше дума за директивата за запазване на данните. Тогава съдът реши, че тази директива е нищожна, защото не съответства на хартата. И тук се водеше обсъждане дали хартата може да бъде основание за отмяна или промяна на други актове в случай на несъответствие на тези актове. Така че съдът се произнесе, че наистина същия метод ще се прилага и трябва да се прилага и в други сфери, разбира се, незадължително със същия резултат. Така че виждаме, че тази концепция може да се прилага и в други сфери, към други случаи и се прилага един и същ, същ подход. А, също така, съдът много често в такива случаи се позовава на решението на делото, свързано с Digital Rights Island. Така че не става дума само за запазване на данни, става дума че като цяло това е нещо, което може да бъде полезно. Отново казвам, разбира се, не във всички случаи резултатът ще бъде един същ, но вече имаме насока за общия подход, що се отнася до приложимостта на хартата, която е приложима във всички сфери. Така че подходът на съда е триетапен. Първо се задава въпроса дали се прилага, дали са приложими определени разпоредби на хартата и ако да, следващия въпрос има ли нарушаване на тези права? И ако да, то тогава съда трябва да се произнесе доколко сериозно, доколко тежко е това нарушение. И в случай на тежко нарушение съдът много внимателно анализира дали е основателно това нарушаване и последващата стъпка е да се определи много внимателно от съда дали се прилагат надлежно принципите за пропорционалност и необходимост. Така че всички тези етапи бяха извършени от съда и основната част на становището, всъщност е трета част за съразмерността или пропорционалността и необходимостта. И тук съдът много подробно анализира контекста на това международно споразумение и задава много ясно въпроса дали изцяло е спазен принципа за пропорционалност, дали това, което се предлага с споразумението е абсолютно необходимо. И беше установено от съда, че редица аспекти на споразумението не отговарят на хартата. За да се разбере как точно работи съда, трябва да се знае, че съдът разбива хипотезата, разбира ситуацията на три етапа. И това се прави, защото тези три етапа, които се разглежда за осъда, всъщност отговарят на пътуването на дадено лице до Канада. И така, първият етап е когато лицето се качва на самолета, лети до Канада, слиза от самолета и отива на пунктовете за граничен контрол в Канада. Това е първият етап. Вторият етап от там нататък се отнася до престоя на лицето в Канада. Няколко дни, няколко седмици, няколко месеца, то е сравнително кратък период. Третият етап е след като лицето е напуснало Канада. Съдът разглежда всеки един от тези три етапа и разглежда кои са основанията за намеса в неприкосновеността на личния живот и защита на данни на всеки един етап. И така, на най-първият етап, преди лицето да има възможност да му бъде позволено да влезе в Канада, тук съдът признава, че системата за регистрационни данни може да бъде обоснована и регистрационните данни на всички пътници могат да бъдат предадени на трета държава и трета държава може системно да обработва тези данни. Но искам да подчертая, че тук става дума за първи етап, включително няколкото часа поле до Канада. Това позволява на компетентните органи в Канада да проверят преди някой лице да пресекне в Канада, дали това лице представлява или не риска за сигурността. Съдът признава необходимостта на това, защото по силата на международното право всички държави имат право да извършват проверка на лицата, пристигащи в съответните държави. И това въжи за всички пътници, така че е възможно да се предават данните на всички пътници на трета държава, така че третата държава да може да провери всички тези граждани до момента на тяхното пристигане, така че автоматичното и систематичното обработване на регистрационните данни е възможно на този етап. Но има две условия, които посочва се първо, чувствителни данни не могат да бъдат предавани на трета държава, няма сериозни основания за предаване на такива данни. Това много ясно посочва съда, така че тези данни трябва да бъдат заличавани. Освен това, съдът като обяснява как функционира обработването на регистрационните данни, защото системата е автоматично обработване на всички данни и създаване на определени категории възоснова на предварително зададени характеристики. Съдът казва, че това е приемливо, защото става дума за хора, които не представляват риска така че регистрационните данни могат да бъдат използвани системата за тях, за да бъдат идентифицирани неизвестни подозрителни лица, заподозрени лица. И за да бъдат те определени, необходимо е да бъдат обработени данните на всички пътници и това е разрешено, защото става дума тук за първи етап. Обаче съдът признава, че системата за регистрационни данни прилага определени критерии и съдът също така посочва, че следва да има определени проверки на метода на категоризиране на различни лица, т.е. системата не трябва да допуска дискриминационно определена на категориите, на хората по категории и трябва да има система за преразглеждане и промяна на методите на категоризирането на различни лица. Тоест, трябва да има методи, които да се използват Европейския съюз и Канада за проверка на това как точно ще се извършва тази дейност и тя трябва да бъде извършена въз основа на статистически данни от предходната година и това трябва да бъде предмет на обсъждане между Европейския съюз и Канада за това да се определи как да се извършва това, така че да няма елемент на дискриминация при обособяването или определенето на категории хора. Така че съдът посочва нещо, макар и това да е едно скромно предложение към унези, които ще преговарят с Канада, как следва това да се направи. Но съдът категорично изисква, че трябва да има проверка и преразглеждане на работещата система, нещо, което в бъдеще може да бъде важен аспект. И така, това беше по първи етап. Вторият етап е, когато вече на лицето се позволява да навлезе на територията на Канада след гранична проверка вече. Т.е. тук има две хипотези. След полета, ако проверката по системата за регистрационни данни не разкрива никакви проблеми с, с съответния пътник или също така е възможно, че системата определя пътника като потенциален риск и пътникът е разпитан от компетентните органи на границата, но в този случай органите след разпитване на пътника се решили, че той не представлява риск. Тоест отново се смята, че пътникът не представлява риск. Съдът смята, че тук има промяна на обстоятелствата, т.е. канадските органи разрешават на лицето да остане законно в Канада за известно време. Тук обаче има важна промяна, защото съдът смята, че на този етап вече няма нужда от системно категоризиране на пътниците. Съдът изисква данните да бъдат автоматично заличени по време на този втори етап, но съдът признава, че канадските данни могат да запазят данните по време на престоя на лицето в Канада, но канадските органи не могат да имат пряк достъп до тези данни. И това е много важно на становището на съда. Съдът подчертава, че преди канадските органи на втория етап да имат достъп до данните, те трябва да се обърнат към съда и да получат разрешение от съда, т.е. има предварителен съдебен контрол. И това е важна предпазна мярка, гарантираща това, че достъпа до данните се извършва възоснова на обективни доказателства и обективни критерии. Това е сходно с ситуацията с запазването на данни в Европейския съюз, така че можем да съпоставим двете ситуации. Тоест, данните могат да се запазят за пътника, но достъпът до тях не е автоматичен, а се изисква разрешение на съда. Други канадски компетентни органи също могат да получат данни, получат достъп до данните, не само граничните органи, но отново е необходимо да има нарежда на съда и също така съдът признава, че може да има достъп от страна на компетентни органи на трета държава до тези данни, които се съхраняват в Канада, но отново трябва да има разрешение от съда на тази трета държава. Така че още една важна препазна мярка. Освен това, съдът изисква да има решение на Европейската комисия за достатъчност и необходимост на предаването на тези данни на трети държави или Европейския съюз трябва да има отделно споразумение с тази трета държава за прехвърляне, по-нататъчно прехвърляне или предаване на регистрационните данни на тази трета държава. Но в други случаи това не е възможно, така че имаме тук важно ограничаване беше вторият етап. Третият е, крайен етап е когато пътникът напусва, напуска страната. Тоест, напуска Канада и тук нещата отново се променят, тъй като според съда пътника трябва да е проверен при навлизане в Канада има проверк, възможност пътника да бъде проверен и по време на престоя му с съдебна заповед. Тоест, при напускането на страната, според съда, няма допълнителни рискове. И за това след няколко дена след напускането на страната, данните трябва да бъдат заличени. За разлика от сегашното положение, при което те се пазят 5 години. Пазят 5 години. Това е принципът. При напускането на страната, данните на пътника трябва да бъдат заличени. Само в особени случаи данните могат да се пазят до 5 години, ако обективно съществуват причини да се смята, че има риск за обществената безопасност. Но това означава данните на много по-малко пътници да се пазят до 5 години. Става дума за целево задържане на данни, нещо, което е възможно и в Европейския съюз при съхранението на данни от цифрова комуникация. И така, ако се разглеждат трите етапа, има промяна между съществуващият модел на обмена на данни на пътниците и модела, който съдът изисква. Става дума и за обема данни и за момента, в който се съхраняват те и за продължителността. И така, съдът не казва, че системата е неправомерна, но казва, че трябва да бъде променена, за да стане правомерна. Също се взема предвид възможността за действие на надзорните органи и съдът изисква пътниците на втория и третия етап, ако до данните им е имало достъп посредством съдебна заповед – на втория етап да имат право да изискат преценка дали достъпа до данните им е осъществен правомерно. Какви са последиците? С споразумението с Канада, съгласно 218 член от договора, там където съдът е излязъл с отрицателно становище, международното споразумение не може да влезе в сила. Тоест, е, споразумението с Канада в настоящия си вид не може да влезе в сила. От тук нататък е възможно комисията с подновен мандат за преговори, който да й предостави съвета, да предоговори споразумението с Канада. На този етап не се изискват допълнителни действия от Европейския парламент, защото договора ясно заявява, че споразумението с Канада не може да влезе в сила. Ще видим какво ще се случи от тук нататък. Парламентът трябва да бъде информиран през цялото време при по-нататъчни преговори. Надявам се, че успях да обясня поне в най-общ план последиците на това решение на съда. Благодаря много. Първо, нека да чуем координаторите. Софи, заповядай. Благодаря, благодаря много на правната служба, на правната служба за този подробен анализ. Надявам се, че вече можем да смятаме, че разполагаме с добри инструменти за действие в ситуации от този род. Имах няколко въпроса. Първи въпрос, какво правим от тук нататък, вече получи своя отговор. Не се налага парламента да взема, предприема повече действия, тъй като отново ще се иска мнението на съда при предоговаряне. Друг важен въпрос е какви последици може да има това решение на съда върху други споразумения и върху правото на Европейския съюз. Ако разгледате критериите, използвани от съда, споразумението за Съединените щати изобщо не спазва тези критерии. Това с Австралия малко повече се доближава, но и там не са спазени. Директивата за данните на пътниците на Европейския съюз също изисква да зададем определени въпроси. Ако всички тези споразумения не отговарят на стандартите на съда, какво трябва да стане, за да спазят решенията на съда? Трябва ли някой да заведе дело в съда или те падат автоматично? Или автоматично се предполага, че не влизат, ам, не спазват е, хартата на основните права и че нямат правно основание? Защото поне в това отношение другите споразумения не спазват изискванията. Още нещо. Съдът казва следното. Съхранението на ам, данни в големи масиви, данните на пътниците, е позволено. Защо е позволено? Защото е част от международно споразумение ли? Или би ли била приложима, ако става дума само за ниво Европейски съюз? И накрая, може би хипотетично, още не ми е съвсем ясно какво става с член 87 за правното основание. Историята на споразуменията за данните на пътниците не са тясно свързани с сътрудничеството на полицията и съдебните органи. Не съм юрист, но не мога да разбера как това може да се пренесе към сътрудничеството в областта на работата на полицията с трети страни. Благодаря от името на НП Аксел Вос. Заповядайте. Благодаря. И аз искам да благодаря на правната служба за анализа и за подробностите. Естествено за мен е добре, че може да казваме да има възможности за този регламент. Аз никога не бих се мислил за член 7. Защото член 87 ден е малко изненадващо, както каза е Софи Инфелд. Затова аз не съм го чел, да си призная, но че има една обща правна основа, не зная дали бихме се сетили за това. По принцип смятам, че е хубаво, че знаем, че това споразумение и такива споразумения по принцип отговарят на закона, че съхранението на данните е разрешено до известна степен, но никога не съм мислил за този времеви момент при съхранението на данните преди влизането в страната, след влизането и така нататък. Сега за чувствителните данни. Ако това ще се предоговаря, трябва да си помислим дали по, принцип имаме нужда от тези чувствителни данни. Сега за решението ме изненада, че се говори и за тези 19 комплекта данни, например хранителни навици. Нищо не знаехме до момента за хранителните навици, но изводът е хубаво, че е ясно, че има яснота. Тоест, дали може изобщо да се правят такива споразумения, сега знаем, че може. И това, което ме изненада, беше, че трети страни могат да приемат нашето законодателство. Не знаех, че може и че по-скоро трябва стандартите на опазване на лични данни да са еднакви или сходни между Европейския съюз и трети страни, с които Европейския съюз прави споразумения. Сега това, което трябва бързо да се направи, това, което препоръчва съдът, явно е, че това трябва да се стори. Пред... И в този смисъл ще мислим за споразуменията с Австралия, с Штатите. но се надявам наистина бързо да приключим с това досие, да не губим излишно време и да действаме според насоките на съда. Ясен е пътя, по който трябва да вървим. Това е вече много добре. И да видим как ще се развият нещата с бъдещите споразумения. Thank you very much, Birgit Zippel. Thank you, mm, Birgit. Благодаря, Клод. Благодаря и на правната служба за тези толкова ясни указания и за толкова разбираемия анализ. Много от колегите искаха една такава позиция на правната служба, обаче аз трябва да призная, не съм много доволна от тази позиция. Това потвърждава мое, моите опасения, но би било хубаво, ако определени точки бяха още по-рано осветлени от политическите актьори, ако имахме един друг политически текст. Нали за това, за това говорим за по-доброто законотворчество. Всъщност, според мен, е много ясно, че трябва навсякъде да защитаваме данните. Ето, например, ако на един континент имаме защита на данните, свързани с, с, с техническите спецификации на колите, аз очаквам, че те ще са еднакви на два, на два континента. В такъв смисъл би трябвало да се защитават по един и същи начин данните. Добре, видяхме, че трябва споразумението с Канада да се преработи, но има и други споразумения, които вече са подписани и където условията са подобни. Може би и те трябва да се преработят. Би било разумно да се види при всички споразумения, които Европейския съюз включва, до каква степен е уреден въпроса с опазването на данните. Въпросът ми към правната служба е, ако аз прехвърлям данни към трета страна, какво се случва? Аз отивам в една страна, данните са ми предавани, връщам се изводът е няма риск за тази страна, тогава данните трябва да се е, заличат. Ма въпросът ми тук е, кои данни ще се заличат? Тези, които са постъпени в Канада или е, и данните, които или данните, които е изпратил оператора, те също ще се заличат, т.е. от наша страна данните ще се заличат. Хелга Стивенс от ЕКР. Uh, Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Винаги сме изразявали своята подкрепа за споразумението за данните на пътниците Европейска съюз Канада. Както и за съответните мерки за борба срещу организираната престъпност и тероризма, за да се подобри безопасността за пътниците на авиолиниите. И се надяваме скоро да има ново преразгледно споразумение, за да можем да се придвижим напред с тази, по тази важна тема и да продължим добре да си сътрудничим с Канада. Благодаря. Благодаря. От Обединената левица няма искане за изказване. Софи, искаш ли думата? След Ян ще я получиш. Ян Обрихт от името на Зелените. Благодаря много на правната служба за разясненията. Много важни бяха те. Съгласен съм с СНП и ЕКРЕ, че трябва възможно най-бързо правото в Европейския съюз и споразуменията в международен план да бъдат приведени в съответствие с това споразумение. това е особено важно, защото живеем във времена, в които има държави членки, които пренебрегват решенията на Европейския съюз, на Европейския съд, извинете, и точно за това трябва ние твърдо да заявим, че настояваме тези решения да бъдат спазени. Решението на съда е, е взело предвид споразумението с Канада, но също времено е дало и стълкование на членове 7 и 16 от договора. И е, тези до, членове и тълкованията им трябва да бъдат сложени до всеки един правен текст на Европейския съюз, за да се провери дали е, той им отговаря а, правната служба, и мисля, че няма какво друго тълкование да има, че е, съдът е заявил, че допълнително задържане на личните данни на лице, което не се разглежда като риски или като опасно или заподозряно или подозрително в контекста на организираната престъпност и терористична дейност, не могат да бъдат задържани след като лицето е приключило своето пътуване това трябва да бъде разгледано и от гледна точка на данните на пътниците, които се обменят в Европейския съюз, както и регламента на, или, и регламент или директивата, забравих какво беше, за системата за влизане и излизане от Европейския съюз. Ще видите, че всички тези мерки, системата за влизане и излизане, Европейския обмен на данни на пътниците задават за период за задържане на данните от 4-5 години, независимо от това дали лицето е подозрително или не е, и дали пътуването вече е приключило. За това трябва да се променят всички тези правни текстове и по-конкретно онези и особено онези, по които все още не сме пред, пристъпили към е, финалното гласуване. Не мисля, че Европейският парламент може да гласува по регламента за системата за влизане и излизане, след като вече имаме е, това решение и след като е казано, че не може данните да се задържат по-дълго, след като пътуването е приключило. Най-малкото, защото не можем да изискаме Канада да спазва по-строги норми, от, които, от тези, които ние спазваме спрямо от чуждестранни лица, пътуващи тук в Европа. И мисля, че съдът би дал съответното решение по тези въпроси. По начин, по който е, да отговаря и на това тълкование в по-абстрактен план. Благодаря много, Ян. Само един въпрос, извинете. Е, поради така направеният анализ, бих искал да разберат правната служба, дали според тях Европейския парламент би могъл е, лесно и изобщо дали би било препоръчително Европейския парламент изобщо да гласува по системата за влизане и излизане, след като се знае това решение на съда. Невъзможен, невъп... невъзможен въпрос, нали така? Господин Ленард, съвсем накратко. Извинете. Просто искам да попитам какви ще са последиците на всичко това. Беше казано, че трябва да започнем да преговаряме, да предоговаряме нещата с Канада. На Съединените щати въобще не ми се струва, че може бързо да се предоговори договора с настоящата администрация и въобще какви ще са последиците, ако няма успех при предоговарянето на договори с страни като Канада, Австралия и Съединените щати. И също какви са правата на отделни лица да дават съгласието си за прехвърлянето на данните им. А, има ли такива права да се дава съгласие за прехвърляне на данни или а, това се смята за а, неправомерно, тъй като може да се даде съгласие а, под а, принуда. С Софи съвсем накратко. Не по самото споразумение, просто искам да кажа, че данни продължават да се прехвърлят и си се прехвърлят, въпреки че предходното споразумение изтече. Тези двустранни споразумения, както знаем, още по малко спазват хартата на основните права, отколкото споразумението, което бе разгледано от съда. Има ли правни основания за прехвърлянето на такива данни? И въобще трябва да има яснота до и какво става при прехвърлянето на данни по такива двустранни споразумения. Благодаря, Софи. разполагаме, стига преводачите да са добри към нас и търпеливи с време до максимум 5 и 5, 5 и 10. Така че впишете се в 5-10 минути максимум. Заповядайте. Um, uh, Сега са uh, другите споразумения. Дали дали ще започна с uh, споразумения, които не са били изключени, например с Мексико. Това е по-лесният вариант. Да, ясно е, че това споразумение трябва да вземе предвид решението на съда. Това споразумение не може да се сключи без да се вземе предвид решението. И това въжи за всички останали трети страни. Така че споразумения, които не са сключени, трябва да вземат предвид това становище на съда. Съдът е получил някои възражения от държавите членки, особено по отношение на правното основание, но по принцип цялата процедура иска да, да предотврати осложнение, защото има споразумения, които са обвързващи и трети страни могат да да искат тяхното пълно прилагане. Съществуват такива споразумения и това осложнява ситуацията. Много е трудно, когато имаме изключено споразумение, Европейския съюз да се оттегли. Трябва да се изчакате да приключат, тяхното време траене да приключи. Има различни начини, по които те могат да бъдат адаптирани – и по смисъла на международното право. Възможно е да се задействат клаузите за преосмисляне на споразумението или на за прекратяване на споразумението. Има различни методи. Но въпросът е комисията да прецени кой е удачният метод да се процедира. Тя ще информира парламента, но не може да става дума тук за автоматично анулиране на други споразумения, просто защото съдът е излязъл със становище по споразумението с Канада. Това е по отношение на целия процес. Сега въпросът е дали всички данни трябва да се предават, защото това е международно споразумение. Е, съдът споменава Чикагската конвенция от 1947 година, която се отнася до авиацията и не само, и не въжи само за Европейския съюз. Така че съдът приема, че всички данни могат да бъдат, могат да бъдат предавани. Но въпросът е дали трети страни ще приемат тази система – Мисля, че всички държави членки са страни по Чикагската конвенция и се прилага, и тя се прилага, т.е. вътрешно, за вътрешни а, полети в Европейския съюз, е, този стандарт въжи и за полети в към Европейския съюз. Но в становището за това не става дума директно. Сега за правното основание. Полицейското сътрудничество. Това е изходната точка тук. Имаше писмен въпрос към нас и трябваше да отговорим. Съдът попита как и дали член 87 се прилага. Има различни интерпретации тук. И съдът каза, да, ясно е, че 87 се прилага. Ние предложихме, като правна служба на, на парламента, да се разделят, да се раздели правното сътрудничество на вътрешен аспект и външен аспект. Но това е малко по-различно, защото а, има значение дали европейска полиция изпраща данните или канадска полиция изпраща данни на, на, в Европа. Съдът приема, че препращането на данните, дори да, да, да няма пряко полицейско сътрудничество трябва да се случва. Трябва да се осъществява. Сега за другите споразумения. Имаше друг въпрос, който трябва да се сключат. Имаше въпрос за, е, за операторите, които изпращат данните, дали те също трябва да заличат данните. Това трябва да се реши в бъдеще. Операторите съхраняват данните за търговски цели, но по принцип те трябва да ги заличат в определени срокове. По принцип тези срокове са по-кратки. Те, операторите не са задължени да ги пазят. Идеята е, че данните се изпращат и те се съхраняват при, от властите. Ситуацията тук е по-различна. Въпросът е, а какво става с данните, ако няма риск? Ако лицето не представлява риск за сигурността. Не зная подробностите точно, но по принцип нещата стоят така. Съдът настоява, когато има намеса в личното пространство, тази намеса трябва да е оправдана от това, че съществува риск за публичния ред риск, който е обоснован обективно. Така че риск трябва да съществува. Ако заключението е, че няма риск, то тогава няма никаква причина данните да се съхраняват. Това е принципното положение. Risks are Uh, uh, indeed, but um, I think the starting point has to be now clearly stated in the opinion that uh, there must be a risk. Това е изходната точка. Рискът и неговото наличие или отсъствие. Това е изходната точка в, на този принцип. И рискът, естествено, трябва да се основава на доказателства, на обективни критерии. Критерии, е, които да водят до подозрение за, за съществуване на риск за публичния ред. Следващият въпрос – предоговарянето. Това е важен въпрос. Нищо не може да да се случи, ако няма споразумение с трети страни. И всичко зависи от това дали третата страна или третите страни ще се съгласят с тълкуването на съда. Ако предоговарянето не, не се увенчае с успех, то споразумението няма да влезе в сила. Тогава ще имаме правен вакуум. По принцип, препращането на, изпращането на данни не може да се осъществява без съществуваща надежна правна база. Съгласието, даването на съгласие може да е альтернативно решение. Има други системи, които го ползват. Канада има една подобна система, подобна на тази на щатите, т.е. хората, които пътуват за Канада, трябва да изпращат данните за себе си предварително. Но въпросът си остава. Трябва ли трябва ли пътуващият да дава и в бъдеще писмено съгласие за трансфера на данните? Нямаме обаче насоки по този въпрос. Така или иначе, свободното даване на съгласие е една альтернатива за процедиране. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Ако не съм отговорил на нещо, моля, напомнете. Напомнете ми. Да, колеги, помислете, имаме ли още въпроси? Имахме много натоварен дневен ред. Доста бързо работихме днес. Благодаря ви. Благодаря на правната служба за анализа. Благодаря на знанията на колегите, на докладчиците, в сянка на докладчицата. Искам да продължа там, където за, за приключи господин Мор от правната служба. И да напомня за това, което Софи каза, как, на къде се отправяме след края на това заседание, какво ни предстои да направим. Ще говорим с секретарията. И моето предложение – е следното. Независимо дали ще има предоговаряне или не, трябва да знаем, да, да имаме ясен мандат на председателството, на комисията и на съвета. Да видим обаче какво предлагат тези институции. Господин Албрехт говори за сътрудничество с институциите и е, за други инструменти, трябва да видим как, защитата на, как регламента за защитата на данните се съотнася с други споразумения, най-вече споразуменията с трети страни. Предлагам с помощта на естонското председателство през октомври да поканим комисаря за обсъждане в зависимост от отговора за мандатите, ще видим как ще процедираме. Винаги може да излезем с резолюция. Това е моето предложение. Нека да се подготвим за едно такова заседание. Ще се подготвим добре. Ще се организираме. И така ще сме подготвени за всички възможности за процедиране. Но ще сме подготвени и за случая, ако получим от комисията много обтекаем отговор. Софи? Да, аз предлагам, аз и докладчиците в Сянка, да поддържаме контакт по имейл и да започнем списък от въпроси. Да изпратим този списък на комисията и да видим дали след дали след едно такова заседание с комисията, с комисаря, ще има смисъл от, от резолюция. Нека имаме една такава възможност но нека преди всичко да имаме едно добро заседание и с председателството, добре структурирано, подготвено и организирано. Ян, какво мисли за това? Мисля, че това е всичко много добре. Бих искал да, попитам, да ви попитам обаче следното. Предстои гласуване по системата за влизане и излизане в парламента. И въпросът е, че това може да е проблем, това, затова председателят на парламента трябва да е осведомен и то от нашата комисия. Трябва да, да кажем това. Председателя, да, да, така е. Ние говорим за октомври, че може да е това гласуване, но то може и през ноември да се случи. Трябва да говоря с секретарията, защото е необходимо да имаме едно такова заседание преди гласуването. Разбирам какво казвате. Не може да имаме гласуване, което да, се, да е компрометирано на принципно равнище. Това е абсолютно разумно. Трябва да действаме бързо. Ние може да действаме бързо, Може и комисията да се придвижи бързо. Няма да гласуваме преди да минем през тези стъпки. Вие Виждам, че колегите ме подкрепят. Имаме резолюция на баз... и на, на базата на нашите заседания всъщност успяваме да изготвим идеите за резолюциите, които правим. Не става дума за политическа резолюция тук. Става дума да следваме закона и да се изпълним задълженията. Мисля, че на равнище Либе да имаме заседания на докладчиците в Сянка е прекалено нисък профил, след като става дума за гласуване в, парламе, в, в пленарната зала. Тук става дума за приключване на трилога по това досие. Мисля, че може би ще е прекалено късно да искаме да се отложи това досие за предоговаряне. Софи трябва да ни напусне. Нека да помислим наистина за това. Няма няма да е, говоря в дълбочина сега. Мисля, че принципът обаче е правилен. Трябва да говорим с съвета, с председателството и с комисията. Няма смисъл да гласуваме в пленарната зала, когато имаме отворени въпроси по досието. Аз се опитвам да изработя хореографията, която да следваме. Но трябва да действаме бързо. И като казвам бързо, смятам, че следващата седмица още трябва да имаме решение, но нека предложението да е ясно. Ще се свържем с председателството, с комисията и с съвета. През октомври ще знаем тяхното становище и ще знаем какво да, как да гласуваме и дали да гласуваме по системата за влизане и излизане в Европейския съюз. Така, това добре ли е според вас? А сега за резолюцията. Аз имам предвид резолюция като политическо оръжие, ако не постигнем нашите резултати. Не ме разбирайте в противен случай погрешно. Така, обръщам се с вас. Ако имате по-добри идеи, свържете се с мен или Антуан. Благодаря ви. На 25 септември е следващото ни заседание. Благодаря ви, колеги. Благодаря за вашето внимание. Закривам заседанието.